Um, Уважаеми колеги, бих искала да започнем с заседанието, защото вече закъсняваме. Uh, I would appreciate if everybody could take the, the seat. Нали мога да помоля всички вече да заемат местата си? Много ви благодаря. Ще започна с точка едно в нашия дневен, дневен ред, а именно да ви информирам, че се излъчва в интернет нашето заседание и също да ви информирам с, за предложението да променим малко а, а, дневния ни ред за утре. Вместо в 5 часа Рика Манер ще представи а, своя доклад в 3 часа. Така че утре след обед започваме с нея и след това всички други а, доклади ще бъдат а, след нея. Също така искам да припомня на всички, че имаме доста амбициозен дневен ред. Всяка точка от него е закрепена във времето, но разбира се, може да има неочаквани обстоятелства, които често се появяват, така че някои точки от дневния род, ред могат да минат а, напред или назад. Казвам го, защото ако не сте в залата, трябва да имате някой, който а, следи как се движим, за да може да се навреме в залата и да не изчакваме а, представения. Това е първото, което иска да кажа преди да приемем дневния ред. А, предполагам, че няма възражение, така че го приемаме. Преминаваме точка втора. Одобрение на протокол от заседанието от 26 април 2012 и от 8 май 2012. Както винаги, те са на разположение, разпространени са протоколите и ще се считат за приети в края на нашето заседание, ако няма възражения, които да бъдат повдигнати по време на заседанието. Следващата точка от дневния ред е съобщение на председателя. Две важни съобщения имам. Първото е кратко, но важно. Искам и асистентите да информират своите депутати, които не присъстват. Разпечатването на документите е скъпо и отнема много време за различните служби на парламента. Така че те ни помолиха за следващото заседание да запазим документите, които са разпространени днес и а, на първо място общия регламент. Това е много важно. Това са 7 документа. Така че, моля ви, бъдете любезни, вземете ги, може би не в къщи, но поне в офиса си и ги върнете, вземете ги с вас на 11, ако ще имате нужда от това. И с това, господин Вар Нистерой, искам да кажа, че тези, които не го а, изчетат, все пак могат да върнат документа. Не мога да ви задължа да го изчетете, каза председателката, но моля ви, върнете документите. Ако а, тази липса на амбиция, проявена от докладчика, ви стимулира да го направите, използвайте по този начин. И сега следващата точка от моите съобщения бюджетната процедура за 2013. За съжаление, ние не сме една коми... единствената комисия в това положение. Има проблем с времевия график, с измененията, с гласуването. Пленарното гласуване е насрочено за 6 септември и няма да имаме а, обикновеното а, периода, с който обикновено разполагаме за измененията и обсъждането. Затова искам да предложа пре, преди това да използваме същата процедура от миналата година, а именно да покажем доверие към докладчика и председателя на комисията. Консолидирахме позицията с докладчиците в сянка, координаторите и ми се струва, че ще можем да минем през подобна процедура, което ще наподобава направеното миналата година. Както казах, четирите важни елемента. На първо място комисията авторизира докладчика и председателя да изменят намаленията на предложението на комисията, които според нас трябва да бъдат предвидени за да може съветът, ако той намали предвидените от комисията предложения, да може да бъдат оправомощени председателят и докладчика да а, ни информират и да не приемем а, съответно такива ограничения. В случай, разбира се, че а, разбира се, има такива ограничения. Също така бих искала да ви помоля да ни дадете мандат, а, да подадем а, пилотни проекти, техническа помощ, а, мерки за техническа помощ, които са предложени от работните групи. Това, за това ви моля като председател. Също така да ни оправощите, да ни дадете мандат да настояваме за определянето на а, сумите за кохезионната политика в съответствие с таваните предвидени в междуинституционалното споразумение. И тези изменения, ако те се появят, ако се появят такива, те ще бъдат обсъдени с докладчите в Сянка и с координаторите за бюджета за 2013 година. И последното, за което искам да ви помоля, е с оглед на тази процедура, която ви представих, през юли да бъде представен проект от доклада и на 18 септември да бъде прият доклада след гласуването в пленарна сесия. И ако сте съгласни, можем да приключим с тази точка от дневния ред. И да преминем към третата точка, а именно общо приложимите разпоредби за Европейския фонд и за отмяна на регламент 1083 от 2006. Искам да ви информирам, че той е преведен Работихме с секретарията и вашите асистенти, с вас самите, с докладчиците по списъците за гласуване. Те все още не са довършени, но а, бих искала също така да кажа, че провеждаме това обсъждане в момента по а, този регламент по време на два дни. Сега ще отделим час и 15 минути и след това ще отделим един час утре. Също така информацията е, че за това обсъждане сме поканили докладчика от комитета от регионите, господин Марек Вожняк, който е докладчик в Комитета на регионите за обща стратегическа рамка, за да сподели с нас днес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 Е, не укривам, че комитет... Ще можем по този начин да имаме обмен на мнения по този текст. Способ bardzo precyzyjny i dobry dla władz regionalnych i lokalnych. Очаква издаването на този документ и се надяваме тази програма да ни помогне за местните правителства и за местните власти, защото по този начин те ще могат да създадат своите оперативни програми. Така че от една страна ние изчакахме този, тази програма, но от друга страна виждам, че има известно разочарование. Бихме желали да възприемем последното си окончателно становище по темата през месец октомври. Като докладчик трябва да подчертая, че Комитетът на регионите вече възприе становище по общия регламент и общата стратегическа рамка ще бъде тема, по която ще се издаде отделно становище. Възосновата на задълбочени консултанции с най-различни ползватели на средствата. Ние организираме различни събития, освен това сме и домакини тук в Брюксел, в Комитета на регионите. Така че аз имах една възможност да водя дебати с различни докладчици, както в Комитета на регионите, така и тук в парламента с госпожа Прел и господин Ван Нистерой. В резюме, Имаме известна идея и ако имаме предвид това, което се случва в комисията и какво очакваме като документи, които ще е, ни бъдат предоставени от комисията. По отношение на дебата за общо стратегическата рамка ще бъде полезно е, да се предостави информация на регионалните и местните власти, за да може да се помогне да създадат партньорски програми. Приветстваме факта, че Европейският парламент сега наистина е пресечената точка на дебата по тази тема и освен това сме много щастливи, че комитета а, също е партньор и комисията е партньор на Комитета на регионите. Госпожа Крел, господин Ван Нистерой, като докладчици участват в дебата и много се радвам, че ние споделяме редица общи положения в хода на дискусията. Този документ обхваща една тема – която е по-обширна от предложеното от комисията и Комитета на регионите напълно подкрепя позицията на Европейския парламент. Според нас, конкретни аспекти трябва да бъдат включени в приложения, а да не бъдат разписани като делегирани актове. И тук ние сме напълно съгласни един с друг по този въпрос. Що се отнася до самото естество, на стратегическата рамка, трябва да отчетем специфичните характеристики на местното управление в целия Европейски съюз. И това е основополагащото в регионалния подход. Предоставя се възможност за разработване на тези интервенции на различни, по различен начин и тази, това многообразие може да бъде отразено в самия документ. Освен това, може да се обърне внимание и на различните механизми за координация. За нас това е от изключително важно значение. Ако тези пет фонда заедно с други инструменти могат да съществуват съвместно, поне това е общото допускане, механизмът за координиране трябва да бъде много ясно описан. Напълно осъзнаваме факта, че има проблем по отношение на ключовите действия. Според нас те не трябва да бъдат ограничаващи по своя характер – и ако разгледаме неофициалният документ е, на комисията, някакси така е, изглежда са построени нещата. Има редица аспекти, които не са хармонизирани, не си съответстват и това е проблем за нас. Според нас, трябва по най-системен начин да се разгледат всички аспекти. Списъка, с който разполагаме, трябва да бъде един отворен списък, защото ако бъде изчерпателен, тогава инициативи и предложения, които произлизат от регионите, в последствие може да бъдат блокирани. Съгласни сме с идеята, че фондовете в рамките на стратегическата рамка трябва да подкрепят изпълнението на е, стратегията Европа 2020. Но би трябвало да отидем още по-далеч. Така както е казано ясно в договора, а именно економическото и териториалното сближаване трябва да бъде следващата пресечна точка, която да имаме предвид. Уважаеми госпожи и господа, Ние би трябвало да разгледаме, освен това, и подход, който се основава на избора на различни теми. За съжаление, Европейската комисия и тук не успява да предложи добър вариант. Искаме много ясно да подчертаем този факт. Приветствам подчертаното в документа и тук всъщност е, говоря за документа, който е предложен от докладчиците на Комисията по регионално развитие относно различните фондове. Сега тук мога да се спре на програмата LIFE. Това е една програма, която много широко се приветства и също така средствата, които също се дискутират по програмата и с тях сме съгласни. Искам също така да се спра и на въпроса, свързан с интегрираните териториални инвестиции. Те очевидно липсват в документа, в приложението също така. Развитието на местните общности се споменава само два пъти – Подкрепяме хоризонталните мерки, с които можем да водим борба срещу дискриминацията и можем да се борим за равенство между половете, но също така местното управление липсва от документите, така че от гледна точка на Комитета на регионите тези теми са от много голямо значение, когато става въпрос за многопластово управление Трябва да имаме предвид е, принципите му, когато разработваме програмите в бъдеще. Приветстваме демографските промени и управлението на различни нива. Това е съдържанието на документа, който е създаден тук в Европейския парламент. И на последно място искам да засегна и някои други въпроси, които е, също проистичат от документа на комисията. Комисията не успява да направи препратката към такива проблеми, като например най-отдалечени региони, е, планински райони и други. Това липсва, очевидно, от текста. Трябва да осъзнаваме факта, че тези въпроси са трудни и трябва да бъдат ясно разписани. Госпожи и господа, по отношение на приоритетите за сътрудничество, онова, което липсва е механизма за транснационално сътрудничество. От една страна с е, Европейския регионален фонд и от друга страна с Европейския социален фонд. Това наистина е много е, изненадващ факт. Транснационалното регионално сътрудничество очевидно е въпрос, който не бива да забравяме и този тип сътрудничество е от голямо значение за нас. Тези въпроси трябва да бъдат ясно включени в документа на комисията. Може би знаете, че консултациите до този момент доведоха до една доста критична позиция относно документа на комисията. И това противоречи на положителното ни отношение за документа на комисията регионално развитие. Искам да подчертая този факт. И всичко това ще бъде вписано в моето становище, което ще представя на вниманието на Комитета на регионите. Надяваме се, че по този начин ще можем да подкрепим и дискусията тук в Европейския парламент, но също така ясно се посочва по този начин, че ние сме съгласни по същество с темата. Благодаря, че ми давате думата. Председателката, уважавани колеги, благодарим на а, оратора и сега можем да започнем с дискусията относно и приноса на Комитета на регионите. Можете да говорите по отношение на вашите изменения, които са предадени, а, а също така можете да задавате и думи, въпроси на господин Вошняк. И сега ще дам думата на докладчика по регламента. Констанция, имате думата. Äh, Благодаря ви много. Мисля преди всичко, че Ламберт и аз трябва да благодарим на всички колеги, които участваха активно и които надявам се ще продължат да участват активно в анализа на регламента. Нека не забравяме, че имаме 2000 изменения и надявам се наистина на сътрудничеството на всички, за да можем да съкратим малко този обем. Последните седмици работихме много интензивно. И след първото разглеждане на измененията можем да установим, че много от тях са насочени в една и съща посока. Става въпрос за ролята на местните и регионалните власти, става въпрос за гъвкавостта на, на постиженията, на съсредоточаването на въпросите, правата за достъп, правата за достъп на хората с увреждания, контролът и упростяването. Всички тези различни елементи бяха обсъдени в дълбочина и става съвсем ясно, че измененията наистина са в една и съща посока. Така че ще трябва да можем да очертаем наистина солидна позиция по време на гласуването през юли месец. Това именно ще ни позволи да получим и един солиден мандат за преговори с съвета и комисията. Мисля, че всички тези изменения са резултат от много сериозна работа в продължение на последните години Наистина всички до сега сме мислили в каква посока именно трябва да се насочи бъдещата кохезионна политика. Всичко това, разбира се, беше много уморително за всички участници на разглеждането на този регламент, но мисля, че в крайна сметка регламента си заслужава и гласуването ще бъде наистина много успешно. През юли, когато ще гласуваме, ще трябва да изпратим едно ясно политическо послание към външния свят. Надявам се, че ще успеем. А именно, какво ще, каква ще е нашата позиция като се има предвид колко много европейски програми има, наистина ние трябва да изпратим ясно послание за това какво виждаме за след 2013 година. Става въпрос за програми, които са в полза на европейските граждани. И наистина не искаме да спестяваме усилия, дори ако преговорите се окажат трудни. Трябва да бъде много важен сигнал от наша страна. С право можем да кажем, че благодарение на политиката на сближаване – разполагаме с един много солиден инструмент в полза на регионите и на държавите членки, за да излезем от кризата. Оказва се, че това е инструмент, който е проевропейски. Това е инструмент на солидарност между всички. Мисля, че на 11 юли наистина има доста работа до тогава, но тогава ще можем да се гордеем с пълно право от това, че сме свършили една много сериозна работа в тази посока. И така казах, че ни остава още много работа, за да може е, политиката на сближаване да върви напред и, например, да уредим всички въпроси, свързани с финансовото уреждане, защото многогодишната финансова рамка все още не е, е ясна, а това ще има отражение върху политиката на сближаване. Знаем, че съвсем не е приключила е работата по многогодишната финансова рамка, а ние зависим от нея. Естествено, ние можем да обмислим и да устроим една прекрасна политика за сближаване, но ако не разполагаме после с финансите за нея, е, трудът е напразен. Ясно е, че парламентът ще продължи да бъде ангажиран. Всъщност многобройните изменения го показват. Още повече, че те показват, че много от е, проблематичните моменти ще трябва да се уредат именно чрез е, финансови инструменти. И заради финансите много от нашите изменения ще трябва да бъдат е, приспособени. Ще трябва да изчакаме в този смисъл резултатите от финансовите преговори. Още нещо – може би наистина няма с какво да се гордеем тук, но не разполагаме с цифри, не разполагаме с бюджета за тази политика в доклада. И на практика всички изменения не изискват някакви бюджетни суми. Очевидно, ние защитаваме една и съща позиция в случая. И така, по време на преговорите с съвета, ще трябва да сме определено бдителни, защото трябва да отчетем и средносрочното финансиране. Ламберт и аз се споразумяхме около следното, че ще трябва да се изработят компромисни изменения. За всяка разпоредба, за всеки член, за всяка точка от преамбюла ще представим компромисни предложения за изменения и по време на гласуването ще представим такива компромисни изменения в пакет. Например, компромисно изменение по член 14. Това ще трябва да се е, гласува анблок и не трябва да искаме разделно гласуване. Защото когато говорим за компромис, то тогава наистина става въпрос за пакет, който е в резултат на консенсус между различните е, заинтересовани страни. Знаете как стават тези неща, така че ако започнат разделни искания на компромиси, тогава просто ще загубим последователността. Вярно е, че на пръв поглед можем да си зададем въпроса какво представлява член с 201 изменение и в крайна сметка всички тези изменения да се сведат до едно единствено компромисно изменение – за целта наистина компромисните изменения трябва да бъдат много убедителни, но аз съм сигурна, че ще успеем. Някои изменения много трудно могат да се включат. Например, инструмента за механизма за свързане на Европа. По този въпрос ще трябва още да разискваме Същото е и за програмата за продоволствена помощ за по-слабо, социално слабите лица. Това означава, че ще трябва наистина да се срещнем още и да разискваме още, за да можем да намерим решения. Мисля все пак, че сме отбелязали напредък след първите ни срещи, след първите разговори. Следващата седмица ще се срещнем с докладчиците в Сянка и по време на пленарната сесия в Страсбург, заедно с докладчиците в Сянка и разбира се в работната, работните групи и в политическите групи, ще обсъдим всички тези изменения и се надявам, че ще успеем в петъка преди седмицата на пленарната сесия, да получим един списък на английски, за да може всеки от вас да ги разгледа и всеки от вас да провери дали остават някакви сериозни проблеми по всяка една от разпоредбите. Искам подчертано да ви напомня, че по време на преговорите с комисията и съвета няма да можем да спечелим битката, ако не разполагаме със съответния бюджет. Така че е много важно да подходим разумно в областта на реформата на политиката за сближаване. Трябва всички от тези, които искат сближаването и всички от тези, които искат по-добро финансово регулиране, да могат да сближат позициите си и да не отстъпваме от общите ни позиции преди преговорите. Трябва регионалните специфики наистина да бъдат представени още в началото на тези преговори. Няма никакъв смисъл да представим още в началото на преговорите самите изменения от парламента, защото това наистина ще намали нашата свобода на действие по-нататък. И то съществено. Затова ви моля да ме подкрепите, за да имаме силна позиция и да можем да гласуваме с много широко мнозинство в комисията. Така че преговорната позиция да бъде ясна спрямо съвета и комисията. Това е най-добрият подход, ако искаме наистина да приключим с успех тези преговори. И ако искаме да постигнем така желания резултат, както каза и Даника. Може би ще трябва наистина да още да разискваме по някои от измененията, още да разискваме за обхвата на мандата, но така иначе аз много се радвам за това, че има сътрудничество и ще сме способни, според мен, да се очерта такова широко мнозинство. С нетърпение очаквам бъдещата работа, за да видим докъде можем да стигнем. Когато почнах да чета тези изменения, се питах наистина какво ще можем да направим, за да намерим компромисните изменения. Благодаря, Констанце. Не знам дали Ламберт има какво да добави. Благодаря много. Малко съм означен, защото може би Констанция си мисли, че всичко ще върви като а, футболното първенство, но тук холандците все още са на линия. Не знам кой ще играе следващия матч, но а, не отивате твърде далеч. И така, сега сериозно. Костанца наистина много обстойно представи нашата позиция. Аз само мога да подчертая, че а, ще приемам колкото може повече от коментарите на дебата, който се проведе до тук и сега, който се провежда също позицията на Комитета на регионите. което означава, че а, можем да постигнем нашето предложение и сега знаем какво е съдържанието, знаем къде стои съвета в неговата позиция. Чудесно е, че макар да бяхме останали с впечатление, че няма кой знае какъв напредък по време на датското председателство, но реалността е, че поне от страна на съвета те смятат, че са готови да преговарят с нас. Това е чудесно, защото ние ще сме готови след няколко седмици. Още по-интересно е, защото се намираме в контекста на това законодателство и доколкото не преговаряме, няма как да постигнем реални резултати. Това е което искаме. Ние искаме да кажем и да покажем, че това е основната инвестиционна политика, както беше казано в комисията миналата седмица. Основната инвестиционна политика, която подпомага както економическото, социално и териториално сближаване, но също така е важен начин възможност за възстановяване, заетост и растеж в контекста на Европа 2020. Това е заключението, което искаме да се види и това, което можем да направим с нашата скорост, с нашата възможност да предложим компромисни изменения и е, е заедно с е, економически и социален комитет, които ще гласуват през юли, ако не се лъжат, така, нашето семейство от а, организации в областта на тези фондове ще е готово и ще можем да преговаряме. Сигналът е, че някои колеги в други комисии казват, да, но първо трябва да има яснота за средствата, които ще се разпределят и след това да говорим за съдържанието. Ние подхождам по друг начин. Говорим за съдържанието, един устойчив подход, който може да бъде поддържан до края на дебата така че ние не променяме сега в компромисите нашите ключови идеи. Няма как да очаквате ние да поемем друга посока, различна от тази, която сме защитавали в предишните дискусии и дебати. Ние оставаме на същата линия и а, настояваме законодателството в следващия а, период да върви в тази посока. Още повече, че тази седмица, когато има Срещна среща високо равнище съвета, ще има някои моменти, които не са а, техни. Това са наши предложения. Комисията каза, няма да има сделки със съвета, отворени са за преговори, но не и за отстъпки. Това е и впечатлението, с което останахме от кипърското председателство. Наистина е странно, че те казваха, добре, хайде да преговаряме с делегацията на парламента всеки две седмици. Ние казахме, това е твърде честно. Често. Но истината е, че те искат да финализират тази политика в средата на есента. Дори в времена на криза, всеки говори за някакви инвестиционни планове, но това е инвестиционния план и ние трябва да финализираме нашето обсъждане. Това е което чакат нашите граждани. Това е най-добрият начин да се повлияе на този дебат, да искаме повече. Аз също така съм член на комисията ИТРЕ. Там говорим за 2020, Европейския инвестиционен институт и така нататък. И виждам, че там има много теми, посветени на кохезионната политика, може би връзка с средствата, които са предвидени за нея, но идеята да има повече съчетания, повече синергия, да има економика на знанието и от едните, от другите средства и фондове. И смятам, че бихме могли да откликнем с едно комбинирано действие, когато говорим за тази част на бюджет. По този начин може да се повлияе нашата позиция в посока на многодишната финансова рамка, да се види, че сме готови да действаме. Всъщност аз нямаше а, да говоря, нямаше толкова а, много да говоря, защото моята колега всичко каза, но може би малко по-широко. Председателката, без да ви успокоявам, важно беше това, което казахте. Наистина този девиз че това е най-важната инвестиционна политика, е най-важна, може би трябва да го направим на един плакат. И сега докладчиците. Като докладчик Стянка трябва да се изкажа много кратко, по-провокативен може би обаче от нашите уважаеми докладчици. Много ще бъде трудно да се достигне до а, компромис. От 2003 какво е моето мнение? Дори предложенията на нашите докладчици бяха революционни, ако разгледаме първата позиция на комисията, за да се махне резерва за до... резултатите, да се свърже предварителната оценка само с кохезионната политика. А по отношение на гъвкавостта, за делянето на средства, но това, което казахте днес, оставам с впечатлението, че сме на съвсем друга страница, на съвсем друго мнение. Но основното, как да се съчетаят националните и европейските интереси? Ние, разбира се, ще следим внимателно позициите на различните региони, но това, което аз си мисля, основното, с което трябва да имаме обща позиция, в зависимост, разбира се, и как гласуваме, но има много, много революционни предложения. Първата група да се приключи с регионите в преход. Защо? Защото има финансови интереси, но да се сменя цялата позиция, която сме обсъждали а, в различните комисии. Аз съм, например, по-направен член на бюджетната комисия в парламента. Също така има много революционни предложения за новите фондове. Макрорегионален фонд, който ще бъде предложен напълно нов и той ще промени, промени изцяло ситуацията. Сега имаме макроекономически стратегии за Балтийските държави, за Дунавския регион, но дори се говореше за отделно финансиране. Комисията винаги казва, да, можете да ги организирате, но не да искате допълнителни средства. В предложенията може да се види, че тези, които правят тези предложения, имат нужда от тези средства. Трети момент. А, инструмента за свързване на Европа. Аз имам а, едно малко по-различно мнение от а, моята група, нека да се махне това допълнително осигуряване, да не са тези 10 милиона, защото те не са заделени, не се знае кой а, печели различните проекти, но имах заседание с комисара Каос и разбирам, че това е а, реалност и ще има 10 милиарда и комисията няма да отстъпи, ще има такъв механизъм за свързане на Европа. И така до днес тези транспортни проекти бяха много добри в държавите, много лоши между държавите. Това е основна причина. Единственото, което може да разчитаме като държави по сближаване, ние се консултирахме с господин Бощинаро, Калас каза ясно. 10 милиарда ще бъдат заделени само за по, проекти за кохезионните държави. Ако, например, обаче мостът е от Польша до, Польша до Германия, а не от Польша до Литва, казах аз, могат ли да се ползват тези 10 милиарда? Не, каза той, не може. Така че за мен не стана ясно, ако а, свързваме Литва и Швеция, кабела, как ще минава отговори не бяха дадени, представете си по-добре от мен, но аз си мисля, че има много предложения да се прекрати това, но аз смятам, че трябва да стигнем до компромис. След това има много сериозен, много сериозна сума, която аз не разбирам. С големите региони, големия брой региони, Трябва да има обаче, според мен, някаква червена линия, защото ако има много предложения, ще стане погрешен подхода. Ще стане така, че комисията ще трябва да си общува с най-малката община, което не ми се вярва да е възможно. Дори а, местни групи за действия предложения ще има, които дори не са избрани Знам, че нашите колеги от а, Зелените са много революционно настроени в тази а, тема, но аз не мога да си представя комисията да говори с а, групи за действие. Може би това е една демокрация на бъдещето, но не и днес. И накрая ще кажа нещо за средствата. Не бях тук в самото начало, защото бях в бюджетната комисия и днес. А, гласувахме становище за всичко. За регламента, за регионалния фонд, за териториалното сътрудничество, за кохезионния фонд. Хубавото е, че в тези становища около 20 предложения, не хиляди, не стотици. Те не са чак толкова революционни, но нещо има много сериозно. Едно предложение, което е наистина общо и сериозно и смятам, че това предложение ще се подкрепи от бюджетната комисия. Въпрос към съвета или комисията. 5,1% е по-малко да са средствата за политиката по сближаване. А дори да е 5% повече, отколкото гласувахме в комисията Шура, няма да е достатъчно за всички планове. И въпросът в това предложение е да се даде отговор къде ще се ограничават средствата, като стане ясно, че ще по-малко парите. Нищо нямаше революционно в бюджетната комисия, но все пак остават въпросите за механизма за сътрудничество и така нататък. Моето разбиране е и вярвам, че нашите докладчици са много добри. Ще има компромиси. Не може да се разделят държавите. Имаме най-различни региони, по-развити, по-малко развити. И ние ще настроим нашите позиции, защото иначе няма как да постигнем добър резултат. Може по-лоши даже да са проектите, отколкото сега. Ще се опитаме да подпомогнем, да ви помогнем, иначе няма как. Thank you very much. Uh, I would like to ask the... Председателката, благодаря. Моля следващите оратори да бъдат максимално кратки в изложенията си. Липсва единия докладчик в сянка. Следващия има думата. Пани председателки, дами и панове, я буду стручни. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, ще бъда съвсем кратък. Напълно оценявам сложността на проблема, с който трябва да се справим. Следователно, разчитам на първите компромисни предложения и очаквам, че ще ги дискутираме съвместно. Напълно вярвам на колегите са докладчици. Очевидно ще има трудности в преговорите, но за нас е изключително важно да бъдем единни като комисия и като парламент. Единствено по този начин ще можем да накараме комисията да отстъпи. Ние трябва да се обединим около нашите предложения, иначе няма да можем да успеем това. И така, необходимо е да открием тази възможност да постигнем максимално доброто сътрудничество, не да се придържаме към собствените си предложения. Това е важното, което трябва да осъзнаем. И след това ще можем да обещаваме комисията, че те трябва да отстъпят. Не трябва да действаме едностранно. Очаквам компромисите. Благодаря. Следващи оратор Юнос Самарче. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя значителната работа, свършена от двамата докладчици по един регламент, който вероятно е един от най-важните, с които ще се занимаваме през нашия мандат. Най-общо казано, ние сме удовлетворени, защото се очертава консенсус по известен брой от въпросите, считани за нас за най-важни. Сега очакваме да видим компромисите. За днес след обед мисля, че ще бъде особено трудно да се изкажем по 2000 изменения, но ще се задоволя само с някои общи бележки по някои от моментите, които според мен са приоритетни. Мисля, че има два елемента, които наистина ще натежат в преговорите. Всъщност става въпрос за основната насока на европейската политика в момент. От една страна съкръщаването на публичните разходи и от друга страна поставянето под въпрос на бюджетния суверенитет на държавите. И това се изразява в регламента чрез макроекономическите условия, залегнали в регламента, които ние отказваме. Това е ключов въпрос за нашата група и аз наистина бих оценил високо е, постигането на консенсус в нашата комисия по този въпрос за макроекономическите условия. Според нас това е свързано с отговорностите на регионите. Отговорностите, които ще е, тежат на тях, а всъщност не са техни. Освен това искам набързо да спомена въпроса за екс-анте условията. Мисля, че тук наистина трябва да се разгледат нещата по същество, за да проверим клауза по клауза в приложенията, че това, което се определя в Европейската комисия, не е злоупотреба. И още няколко думи във връзка с новите категории региони, регионите в преход. В нашата група ние сме за съхраняването на тази нова категория и ние ще се противопоставим, предполагам, че не сте изненадани, на предложенията и измененията, които искат заличаването им. Действително тези три категории региони според нас са едно равнопоставено и справедливо решение. Има по този начин обективна възможност да се запазят поне 70% от фондовете за регионите, които са разполагали с определен бюджет през 2007-2013 година. Последният момент, на който ще ви обърна внимание, е свързан с въпроса за утрапериферните региони, най-удалечените региони. Много често сме обсъждали този въпрос в нашата комисия. Става въпрос за най-отдалечените региони, но също така и за Швеция и за Австрия. Ние предлагаме изменение в тази посока и ще го защитаваме, а именно да не се намаляват сумите за това предназначение. И това ще е въпрос, който ще засегне всички най-отдалечени райони и се надявам да постигне много силна позиция по този въпрос нашата комисия. И накрая, в заключение, въпреки изказаните току-що резерви, аз поздравявам дебата в комисията за търсенето на консенсус по най-важните моменти. Благодаря. Благодаря сега Андрей Ковачев. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата да участвам в дебата. Благодаря на докладчика и съдокладчиците за предложените изменения. Това доказва задълбочената работа по този пакет. Позволете да се спра на някои аспекти от моите предложения. Първо, тематичната концентрация. Вярвам, че ние споделяме мнението, че следващия програмен период е, трябва в крайна сметка кохезионната политика да бъде много по-рентабилна, насочена към е, резултатността и е необходимо да има гъвкавост по отношение изпълнението. Гъвкавостта ще даде възможност на инструмента тематична концентрация да отразява развитието в регионите и в крайна сметка да допринесе до постигане на целите. Мисля, че може колегите да помислят, че е, по отношение е, резервите за изпълнение, е, може би е революционно това предложение, но аз бих предложил да бъде залечено, защото то всъщност засяга един аспект, който е много оспорван – и се надявам, че трябва да отстояваме позициите, разписани именно в нашата комисия, когато се водят е, преговорите с съвета. Що се отнася до ДДС, подкрепям предложението да се премахне допълнителните условия за средствата по общата стратегическа рамка за да може в крайна сметка да не се противоречи на националното ДДС законодателство. И след това изменението, свързано с европейското териториално сътрудничество, е, процентите трябва да бъдат 85, а не 75 за съфинансиране. По този начин държавите членки могат да проявяват по-голяма амбициозност и да увеличават освоемостта. Е, Нещо друго, което също бе споменато от преждеговорившите – Участието на заинтересованите страни е нещо много важно. Бенефициерите също са изключително важни и ще има а, предложения, които се правят, които нещо ще засегнат по-ясно тези аспекти. Благодаря за компромисите. Благодаря. Е, сега бих желала да приключа записването за изказване. Вече имаме записаните колеги. Господин Нилсен последен от тях. Госпожа Смалкова също. Добре, можем и вас да приемем. Но това означава, че сте, всеки оратор ще има не повече от 3 минути. Съжалявам. Ако говорите по две минути, може да има повече оратори. Но утре ще продължим да разговаряме по темата. Моля, имайте предвид това. Госпожа Смолкова ще бъде последната изказваща се. Не, не мога, защото докладчика в сянка е тук. Ето ораторите. Това е за днес. Госпожа Шретер като докладчик в сянка. и ще продължим с часова дискусия утре. Елизабет, имате думата. Благодаря. Чудесно. Благодаря. Първо, ние сме в процес на преговори и за това аз много често пътувам. Трябва да постигнем съгласие и с тази цел ще направя две бележки. Първо – мисля, че ще трябва да изоставим желанието е, общата стратегическа рамка да остане на същото равнище. Аз приемам вашите предложения, но според мен тук наистина не сте постигнали добър текст, въпреки всички положени усилия. Приемам, че се опитах да изменя това, но не успях в крайна сметка да създам някакво по-убедително изменение. Защото от момента, в който правим законодателен акт, трябва да помним, че всяка дума в този акт трябва да допринася за повяване на структурите. И в момента, в който всяка една дума тежи на своето място, а именно това търсим в една резолюция, крайна сметка постигаме до е, някакви ограничения за действията на държавите членки, а не трябва да постигаме именно това. Ние не сме тук, за да връзваме ръцете на държавите членки, а по-скоро трябва да се опитаме да опростим нещата. А в опростяването много често осложняваме. Какво ще означават нашите предложения за държавите членки? Това се опитвам винаги да разбера. В крайна сметка трябва да им дадем възможности те да създадат оперативна програма въз основа на нашето законодателство. Така че трябва всичко да бъде сведено до едно много по-реалистично равнище под формата на някакъв наръчник, на някакъв документ за насоки, за да можем да им кажем как да действат, за да постигнат целите си. Нека да оставим това на комисията. Във всички случаи хората ще имат нужда от помощ. Държавите членки ще имат нужда от помощ да им се обясни как да работят. А нямат нужда от законодателен акт, който връзва ръцете на всички. И тогава просто нещата няма да сработят. Е, всички ще се питат как да тълкуват съответните разпоредби и, и това ще спира работата. Мисля, че това е много важно и трябва да бъде обмислено. Сега, разбира се, текста, който аз представям, може да бъде изменен, но не трябва да стоим на това равнище на регламент прекалено строго. Трябва да слезем на по-реалистично, на по-гъвкаво равнище. Не мисля, че можем да искаме от е, националните администрации да създадат програмите си по този начин. Това за тях ще бъде изключително трудно и да кажем, ето, по този начин ние постигнахме напредък в е, демократичната ни уредба. Не, ние трябва да търсим равновесието. И то реалното равновесие, естествено, да се запази и гаранцията за нашите демократични права, но да бъде достатъчно гъвкаво, за да може да бъде осъществено на национално равнище. Благодаря. Госпожа Анеско. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да спазя времето, което сте ми отредили. Първо, искам да цитирам двамата, да поздравя двамата са докладчици за огромния положен труд и за положените усилия наистина да разгледат всички внесени изменения. Аз отнасям с доверие за това, че те сигурно ще се умеят да изберат най-добрите изменения – ще се опитаме наистина да се приспособим и наистина се доверявам на съдокладчиците и на техния капацитет е, да преговарят. Сега, кои според мен са важните аспекти? Мисля, че именно това трябва да се отрази в окончателната версия на нашия документ. Трябва да се подчертая нашия потенциал на новаторство а именно потенциала на малките и средни предприятия, защото в тях е бъдещето. Мисля, че всички сме съгласни за това, че и общия регламент, както и специфичните регламенти би следвало да позволят по-сериозно включване на малките и средни предприятия, както на и микропредприятията в политиката на сближаване. Мисля, че е много важно в член първи да се позовем или да направим препратка към инициативата Small Business Act. По този начин можем да отчетем разнообразието на малките и средни предприятия и да създадем необходимите условия за облегчаване на достъпа им до финансиране. Следващия момент, който ми изглежда много важен, е техническата помощ по инициатива на комисията, именно член 51. сложните процедури, липсата на достатъчно информация и комуникация, липса на достатъчно включване на партньорите от местните и регионалните органи. Всичко това представляват причини, които обесърчават малките и средни предприятия да участват в процеса, предвиден по европейските фондове. Всичко това сме го обсъждали в нашата комисия вече сме е, чели и докладите на Сметната палата, и докладите за отчетните доклади на комисията. Познаваме тези слаби места. И наистина, за да бъдем последователни с всичко това, което сме обсъждали през последните две години, в член 51 би трябвало да добавим необходимостта да се обучават и да се информират партньорите по член 5 както и необходимостта да се обучават и да се информират ръководителите на проектите, отговарящите лица за проектите, именно с цел да се избегне всякаква пречка и да се преодолее всякакво препятствие пред тези ръководители на проекти. Това са препятствия пред тях, включително и в настоящия период. Според нас, по член 29 става въпрос за стратегиите за местно развитие. Там в Линея трета би следвало да посочим Започвам от начало. Всъщност, член 5. Партньорите, предвидени по член 5, и по-специално социалните партньори, би трябвало също да бъдат включени в комитетите за селекция на проекти. Този партньорски принцип е много важен ние дълго сме го обсъждали и мисля, че всички сме съгласни с това. Мисля, че трябва съвсем ясно да споменем кои са партньорите, които могат да се възползват от техническа помощ. би следвало да кажем, че държавите членки трябва да включват систематично местните и регионални власти, както и частните партньори в определенето на инвестиционните цели и в рамките на партньорските договори. Видях, че много изменения са внесени по тези теми, не само от е, името на АОДЕ, но от името и на другите политически групи. Затова се надявам, че тези изменения наистина ще бъдат е, обхванати, обединени по някакъв начин в компромисните изменения, за да запазим тази последователност с всички наши предишни решения. Благодаря ви. Благодаря много. Господин Пипер има думата. Благодаря. В момента обсъждаме европейския бюджет. И е много важно дебатът ни да не бъде пристрастен. За разлика от това, което правят някои колеги и го разбирам. На мен ми се иска наистина, когато се прибирам от дома, да мога точно да обясня каква е моята позиция. Когато моите политически самишленици ме питат каква е нашата позиция, трябва да мога да я изясня ясно. Сега, ние сме тук да говорим за изменения, спокойно, Трудно ми е да си представя обаче, че християн-демократическата позиция по финансирането ще е същата като е, тази на е, социалистите. Знаете, че в съвета се работи с е, единство и госпожа Крел ни казва, че ще трябва да гласуваме анблок. На мен ми е малко трудно да си го представя. Затова ми се иска с моите предложения да внеса малко динамика в този дебат и да се обсъдят съществените въпроси. Ще има съюзници, които ще се присъединят към тази стратегия, убеден съм. Искаме по-тесни връзки между структурните фондове и останалите инструменти, включително и с механизма за свързване на Европа, за да може да се придаде елемент на последователност. Освен това, за неосвоените средства искаме повече отговорност от страна на комисията и когато държавата членка го пожелае, да може да ги използва инситу, Важно е това предложение да излезе от Европейския парламент, за да може наистина правомощите да се упражнят по-стабилно. Има и други подробности, но ми се иска да поговоря малко за прехода. Продължавам да изразявам надежда, че ще намерим компромис. действията на комисията според мен не са коректни, но бихме могли да намерим компромис. Ако решим, че тези категории региони в преход са временно решение и ако има постепенно излизане от тази категория. В някои държави всички партии са за подобно решение – би следвало да намерим компромис в парламента. Ако искаме да избегнем всякакъв конфликт тук в парламента и не искаме да покажем на външния свят, че имаме сериозни разделения сред нас, нека да се опитаме сега наистина да навлезем в дълбочина в дебата, за да можем да получим компромиси. А сега господин Тойлер. Уважаеми колеги и колежки, а искам да използвам тази възможност да се спра на някои от моментите, които бяха подчертани от колегата. Аз, за мен беше чест да участвам в триалога и да го водя. Беше много трудно. Бюджетната комисия също участва. Това влияе на всички нас. Ако разгледаме къде са трудностите, наистина можем да се обесърчим. Тези нови финансови инструменти бяха голяма новина за правителствата, но сега в триалога има наистина голям спор дали може да се използват по този начин финансовите инструменти, ако няма останали средства. Дали могат да се върнат в бюджетите? Изменение 57, 77. Имаше 16 технически триалога, 3 политически триалога, Корепер в, в четвъртък, ако не видим тогава промяна в позицията, няма да получим съгласие след първото четене, което е проблем за нас. Трябва да напреднем с тези секторни регламенти, но не искаме да се отслабва позицията на парламента заради трудностите със съвета. Чух казаното госпожа Шойдер, разбирам го. Наистина твърде много големи подробности има в финансови и в регионалния регламент. Може би наистина можем да говорим за хармонизация, но трябва да се придържаме към общата политическа рамка, да има право от страна на парламента, правомощия за преглед. Комисията трябва да има влияние също, но трябва да обвържем това законодателство с политическата си цели на европейско ниво, да ги спазваме, както нашите правомощия, иначе няма смисъл. Комисията казва, че трябва да има възможност за извършване на финансови корекции. Ами аз не мога с чиста съвест когато става въпрос за тези фондове, да приема, че няма възможност за корекция. Може би съветът се опитва да разграничи парламента в Комисията по селско стопанство, по развитие на селските, на регионалното развитие. Може би, според мен, трябва много близко сътрудничество да поддържаме между всичките комисии на парламента, единствено ако а, направим така, ще постигнем успех. Няколко бележки от мен. Първо, оптимистичните във връзка с казаното Пипър. Компромиса по определението е компромис. Не можете да говорите за компромис, който не е истински компромис. Това е нещо, по което сме съгласни. Ако не сме съгласни, просто няма да бъде компромис. Ще се гласува отделно и не виждам какви са пречките да има елементи, които не са в компромиса. Може би не всичко трябва да е в този компромис. Нека се загласим по това. А ако се окаже така, имам няколко бележки на първо място. Тък му чухме от Комитета на регионите, че подкрепят нашето мнение, че а, това трябва да е в а, приложението и да има съвместно вземане на решение. Това ще означава, че и ние и съвета искаме приложение. Това ще е резултата и от срещата с датското председателство. А за какво да кажем за съвместното вземане на решение по приложението? Ако те съгласят, че може, ще продължим нататък. Ако те кажат не, ще си загубим времето и ще опрем до делегиран акт. Това е важно според мен и трябва да го обсъдим. Втори елемент. Инструмент, механизъм за свързване на Европа. Аз навсякъде предлагам да се заличи моите изменения. Защо? Защото и аз, както други колеги, се срещам в комисаря хаос. Мисля, че той имаше много заседания, много срещи и аз също от тези заседания разбрах от него, че според него механизма за свързана Европа няма нищо общо с кохезионната политика. Политиката по сближаване. Това е посланието, което аз чух от него, че това не е политика по сближаване. И това, което ние предложихме, Грана дирекция Реджио е приела, но това не е кохезионен фонд, макар да са взети средствата от там. Губи а, статута си на кохезионен фонд, нов механизъм е, няма да има кохезионен фонд а, в него, но типа съфинансиране ще е подобно. Без пропорции обаче от държавите членки, без конкретно решение колко, за коя държава отворена схема. Ако има такава отворена схема по списъкът проекти, то тогава не виждам защо това трябва да стои в регламента с кохезионния фонд. Тоест, аз не съм против него, просто казвам, че не тук е мястото. Ако все пак се реши да се приеме, не смятам, че е правилно, но от моя гледна точка ще трябва да си сътрудничим Кохезионния фонд, но не става въпрос за Кохезионен фонд в случая. Подкрепям напълно казаното по господин Ковачев за териториалното сътрудничество. Не трябва да се оттегляме от 85%, не трябва да спадаме до 75%. В момента е така. По, а, все по-трудно е, а, защото е много важно териториалното сътрудничество. Смятам, че е грешка да се намали до 75, трябва да остане 85. Ďakujem pekne. <clears throat> Vážení kolegovia, ja sa v úvode chcem... Uh, I'm sorry. Следващият ораторка. Ако искате една минута, мога да ви дам думата. Първо, господин Нилсън. Благодаря. Då det är lättare att fram med за мен ще бъде по-лесно, ако направим така. Първо ще кажа, че аз съм впечатлен от работата на докладчиците, както и от позицията им, от техните опити да се очертае широк консенсус. Много широк. Това е много важно. Защото ако парламентът е разделен по тези позиции, наистина ще имаме много слаба позиция в преговорите. Естествено, че няма да постигнем съгласие по всичко. Ще гласуваме. Но по основните линии трябва наистина да го постигнем трябва да се очертае единодушие. Освен това ще кажа, че когато компромисните изменения, големите компромисни изменения около принципите за партньорство, например, се постигнат, ще трябва да имаме възможност да внасяме изменения, защото партньорството е много важно. Регионалните партньорства са изключително важни. За да имаме наистина ударна сила, за да се осъществи тази политика, за да може тя наистина да се изпълни политика за сближаване, която се основава на перспективите на регионална политика съвместно с Европа 2020. И по този начин се създават условия за създаване на растеж в нашите дейности. Регионалното партньорство е много важно тук. Не трябва да се окажем в положение, при което част от регионите, например, ето, когато говорим за гъвкавост, е, всъщност избягваме поднасянето на отговорности. Тук трябва да сме ясни. Регионите именно понасят отговорността. Трябва да бъдат включени гражданите, гражданските организации в тази работа. Благодаря ви. Съвсем накратко, госпожо Колкова. Ще бъде съвсем кратко. Утре ще говоря по-дълго време. Уважаеми колеги, първо, позволете да се извиня на докладчиците за това, че предложих доста изменения. Мисля, че тогава бе лесно да се напишат 126, например, изменения, но в крайна сметка успяхме да ги сведем до 50. със съгласието на носителите, разбира се. Очевидно, с всичките тези изменения сме дали много задача на писмените преводачи. Но искам да обобща най-общо нашата позиция. Защо а, предложихме тези изменения. Няма, разбира се, да ви а, изложа цялата си позиция. Разполагам с английски вариант на позицията, но имаме съгласието на Комитета на регионите. Няма механизъм, както вече беше споменато, за транснационално сътрудничество. чухме, че тук има революционни предложения, но ние наистина се намираме в един революционен период. Благодаря. Николас Мартин от комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко кратки бележки. Комисията, разбира се, няма възможност е, толкова бързо да е, обхване всичките предложения, които бяха направени, както може да се досетите. Ние приветстваме е, всички тези изменения. В никакъв случай не мислим, че по този начин се показва лошо качество на документа на комисията. Просто по този начин броя на измененията подчертава още веднъж значимостта на целия документ. И комисията желая наистина да усъвършенства акта, за да може да обхване всички различни проблеми. Ще се спра на ОСР. Общата стратегическа рамка. Нещо много интересно в документа на Комитета на региона е, е по отношение казаното за ключовите действия. Господин Восник също се спря на този въпрос. Препоръчвам 13-та точка от доклада, текста да бъде е, използван, защото наистина тук се е, описват ключовите действия от страна на комисията. Много ясно се казва текста, че не са задължителни действия, а са интервенции от приоритетен характер с цел постигане най-голяма допълнителна полза. Мисля, че е добре да се има предвид е, тази редакция на текста, имайки предвид е, и дейността по общата стратегическа рамка. Сега, е, казаното от комисаря във връзка с ОСР и позицията на комисията. Отразени са различни елементи в от документа на комисията. Да, може да се приложат във второ приложение е, както и е, господин комисаря каза, ще се работи в тясно сътрудничество с докладчика, за да могат да се уточнят тези аспекти. Разбира се, може да се допълни подхода с делегирани актове, като по този начин разпоредбите ще бъдат още по-подробни, така че виждам възможност как може да се осъществи напредък по този въпрос. Има ключови елементи, свързани с механизма за координиране и е, политиките също могат да бъдат описани в приложенията, както и някои аспекти, свързани с ключовите действия, които са изключително важни за предоставяне на териториално измене, измерение на темата. Те могат да бъдат заложени в делегирани актове. По отношение на формулировката, всичко това е много важно, както бе казано, защото от една страна виждаме записаните елементи, делегираните актове, приложението, това са задължителни правни актове. Но ние не искаме да създадем една усмирителна риза за подготовката на партньорските споразумения и програми, а по-скоро едни гъвкави насоки за тях. Но всичко това трябва да бъде формулирано по удачния начин в съответния акт. Тук, например, можем да предоставим още по-голяма идея относно насоките, които би трябвало да се постигнат. Естествено, всичко това трябва да се включи и в измененията и разпоредбите за делегирани актове, където се описва всъщност точно какво се отразява в тези е, видове делегирани актове. Разбира се, и промените на приложенията в крайна сметка би трябвало да бъдат възможни е, за изпълнение именно с делегирани актове, ако комисията ще има роля за преразглеждане на приложенията. И още нещо е, накрая, знае, че времето е много кратко. Общ размисъл за формулировката на измененията. Мисля, че от комисията има известно притеснение по някои аспекти. Например, някои от измененията в някои случаи се основават на, може би, неправилен напрочит според нас на текста. Например, резерва за изпълнение е, Направихме препратка по този въпрос преди известно време. Свързано е с най-добре представените се региони. А тук искам да кажа, че предложението на комисията няма нищо общо с а, такива региони с най-добро изпълнение. По-скоро програми, които са насочени и са към ясните желони за изпълнение на тези а, програми. Тоест става въпрос за това дали една програма има успех и дали тя е в съответствие с основните желания и цели в програмата. Така че това са важни въпроси, когато става въпрос за преразглеждане, разглеждане на измененията. Дали те всъщност се основават на правилен прочит на предложения текст. Комисията е напълно ангажирана да работи съвместно с докладчиците пред престоя... през предстоящия период, за да можем да помогнем с всички сили при преразглеждането и разглеждането на измененията. Благодаря. Благодаря. Разбирам, че утре ще продължим дискусията с вас. Утре в 11.30 имаме още един час за дебат по този а, регламент. Сега ще дам думата на Марко Спитър по отношение механизма за свързване на Европа и становището, което е подготвено от а, вас. Имате думата. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Много благодаря, госпожо председател. Ние като комисия Режи имаме възможността да внесем принос към работата на Транспортната комисия във връзка с механизма за свързване на Европа. По този повод искам да ви обърна внимание на някои желателни изменения в областта на регионалната политика. Искам да ви ги представя тези предложения. Първо, смятам, че механизма за свързане на Европа е отличен механизъм, отличен инструмент. И ние в нашата комисия не би трябвало да се безпокоим от факта, че ще бъдат отнети някакви пари от нас. Напротив, този инструмент ще позволи на европейските региони да растат заедно по-силно. Държавите членки с него ще разполагат наистина с истинско поощрение за подобряване на транспортните връзки – в Европа. По този начин не можем да подпомогнем, на, да подпомогнем най-отдалечените и най-слабо развитите е, региони. Всеки регион ще може съответно да постигне едно и също равнище на достъп до този инструмент. Процедурата ми се струва съвсем коректна ще могат добре да се освояват парите. Естествено, ще трябват някакви усилия за това. Иска ми се тези 10 милиарда да бъдат разпределени според квоти. Това разпределение би било добър подход. Аз предлагам някои изменения на фона на всичко, което вече сме казали. Много е спешно този механизъм за свързане на Европа да се свърже самия той с политиката за сближаване и политиката на използване на структурните фондове. Ние трябва да се допълваме. Всички тези инструменти трябва да се допълват, трябва да осигурим тази допълняемост, трябва да работим с регионите и с държавите членки. Но, както вече казах, този инструмент наистина е много интересен, с отлично качество и в никакъв случай няма да го поставя под въпрос. Няколко думи сега по тревогите, изразени от страна на регионите. Смятам, че ако регионите получат тези средства, тези максимални 2,5% за държавите всъщност тези държави не трябва да превишат този таван. Държавите членки трябва да бъдат е, равнопоставени. Има различни условия за въвеждането на такива проекти. Затова аз бих предложил няколко степенна процедура, по етапна процедура и в средата на периода бих предложил да има анализ на програмата, за да се види докъде са стигнали регионите. Дали наистина регионите са се доближили до едно и също равнище, дали има изоставащи региони, за да могат да се насочат по-добре средствата и евентуално да се даде техническа помощ на изоставащите. Защото целта на тези 10 милиарда е действително да постигнем някаква ефективност, да има справедливо разпределение, така че държавите, членки и регионите да бъдат равнопоставени, да бъдат обслужени справедливо, а не само някои от тях. Тоест условията наистина да бъдат възможно най-справедливи и равни за всички. Ето това е най-важното, което исках да кажа за сега. Така че аз пледирам за този инструмент. Струва ми се, че е много жалко някои наши членове и комисията Режи да казва, че ние нямаме нужда от този механизъм. В такъв случай ще има риск наистина тези средства да изчезнат. А за нас е много важно тези средства да отидат в регионите. Имаме нужда от подобни инвестиции в държавите членки, така че тези 10 милиарда трябва да отидат за това, за тези резултати. Още няколко думи за трансграничните региони. Едно проучване изследва факта, че когато става въпрос за транснационални мрежи и когато има финансиране в Полша, в Франция, в Германия, проектите наистина се осъществяват. И като погледнем списъка на тези проекти, винаги се сблъскваме с едно и също нещо. Няма проекти в трансграничните райони в тези списъци. По този въпрос ние като парламентаристи трябва наистина да пледираме за тези трансгранични райони, защото това е ключов момент за по-добро съфинансиране за такива трансгранични проекти. Бихме могли дори да стигнем доста по-далеч и да кажем, че част от парите трябва приоритетно да се отпуска на трансграничните райони преди да отива за останалите региони. Това е една конкретна идея и ми се струва, че именно тя ще ни позволи да постигнем малко повече справедливост в разпределението между регионите. И накрая още нещо, по което разискваме доста критично. В крайна сметка и в края на периода сигурно няма да могат да се освоят всички средства. Няма да можем да използваме всички средства от структурните фондове също. И аз предлагам тези пари по някакъв начин да бъдат рециклирани в кавички, да бъдат използвани отново, а именно когато държавите членки искат да използват тези пари за трансгранични връзки между регионите, това ще бъде наистина е, задълбочено решение. Защо да не използваме неосвоените средства точно тук? Ето това са няколко идеи, които биха могли да залегнат в работния документ. Знам, че има критики по този въпрос, но ще очаквам с нетъпение становищата и всички случаи се надявам, че ще постигнем отличен компромис. Благодаря. Благодаря, Маркус. А сега към докладчетата в сянка. Моля ви, колкото може по-кратко, господин Бащинаро е първият. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж мисля, че съвсем предсказуем ще бъде в изказването си. Предсказуем, защото а, тук всичко е много свързано с моя доклад за сближаването и съответствие с а, дебатите обсъжданията, които провеждаме в нашата комисия. Първо, благодарности на господин Пипър за работния документ. Не смятам, че има основно противоречие или някакви разлики между неговия и моя подход. Определено трябва да видя документа в окончателния му вид и тогава да реагирам по текста, защото понякога дялът действително е в подробностите. А сега съвсем предсказуемо от моя страна не съм голям почитател на общата стратегическа рамка. Особено, когато говорим за прехвърляне на 10 милиарда към ОСР, първо ни трябва една гаранция а, да се осъществява от името на кохезионната политика, а не само от името на подхода за транспорта или генерална дирекция MOVE, трябва да има обединен подход DigiMove и DigiRegio и на второ място гаранция сериозна за държавите и за регионите. Приветствам конкуренцията, но тук не е а, конкурс за красота, не е съревнование между регионите и държавите, но ми се струва, че е доста различно. Трябва да се обърнем към разликите и не само да стимулираме най-развитите, вместо да подкрепяме най-бедните. След това, както знаете много добре, предлагам в а, общия регламент и също в доклада за кохезионния ната политика едно добро решение, защото искам ОСР да се осъществи. Смятам, че това би било един много ефективен механизъм да се справим с проблемите а, в трансграничен план. Но разбира се, това трябва да идва с пълни гаранции и също бих искал да види държавите членки, които в крайна сметка ще бъдат бенефициерите, да могат да разработват и осъществяват проекти. Ето защо аз предлагам този преходен период 3 години. И тук отново се обръщам към генерална дирекция МУВ. Искам съвсем осезаема, реалистична програма за държавите членки, които ще подобрят институционалния си и административен капацитет преди да скочат в общата стратегическа рамка. Иначе с настоящия капацитет някои държави членки няма да могат да осъществят общата стратегическа рамка и няма да има конкуренция. Това е много важно и а, това е последното ми изречение, господин Пипър съвета има сериозно обсъждане по общата стратегическа рамка. Беше ни казано, че вече е а, споразумяно с а, Комисията по транспорта, но не е вярно, защото преди няколко седмици в Букурещ се състоя а, с господин Барозо една среща на високо равнище и 15 държави членки заявиха официално, че не са доволни от а, настоящия проектодокумент. И моето за механизма за свързване на Европа и моят, аз пледирам към всички колеги и комисията и всички да работим заедно, за да подобрим административния институционен комуни... капацитет и след това всичко ще е от полза а, на всички държави, членки и региони. Благодаря, уважаеми колеги. Седем оратори по 2,5 минути следва Рамона Госпожа Манеско я няма, за това госпожа Дели има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Господин Пипер, благодаря ви за представенето. Искам да се върна на няколко момента, които според мен са важни. Първо, ние не сме съгласни с отнемането на 10 милиарда евро от Кохезионния фонд за да се финансират инфраструктурни транспортни проекти в рамките на механизма за свързване на Европа. Защото, така както казва и комисията, националните бюджети няма да се, националното разпределение няма да се спазва и то по две причини. Първо, като погледнем малко по-задълбочено, с принципа ползвай или губиш, комисията си запазва правилото да ре, правото да реинвестира парите от Кохезионния фонд – в други проекти. В проекти и в други държави членки, които могат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд. Втората причина. Не защото комисията ни уверява, че нито една държава членка, която е допустима в Кохезионния фонд, ще може да има справедливо разпределение. И така комисията тук разсъждава по-скоро възоснова на брой проекти, отколкото възоснова на суми. И в крайна сметка приспособяването на комисията, за да отчете националното разпределение за Кохезионния фонд, не позволява сигурността, че никоя държава членка няма да загуби. И като се има предвид и високия процент на съфинансиране, считаме, че отнемането на тези пари от Кохезионния фонд е истинска грешка, защото държава членка, която в крайна сметка ще види собствената си сума от Кохезионния фонд, използвана от комисията в полза на друга държава членка, ще разбере, че става въпрос за приоритет, от който тя губи. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. От името на групата ИКРА, позволете да благодаря на докладчика господин Маркус Пипер за представения проект. Нашата група непрекъснато казваме и повтаряме, че не сме против създаването на нов инструмент на този механизъм, но според нас е, необходима е такава политика, която може да подпомогне трансевропейските инвестиции в енергетика, телекомуникации, транспорт. Но, но тук дявола се крие в подробностите и трябва да решим как може да се постигне решението по отношение на 10 милиарда евро, които е, се предлагат да бъдат изтеглени от Кохезионния фонд и да се използва този механизъм. За нас това е грешка. Според нас така ще се окажем само с 26 е, милиарда. И ако трябва, ще водим битка с е, комисията. А по-нататък ясно е, че секретарията като че ли ще взема окончателното държави, а решение за държавите членки. Държавите членки ще имат много малка възможност да окажат въздействие върху решението. Позволете да се върна на казаното от господин Олбрехт. Интересно е да се създаде един подобен инструмент, механизъм за свързване на Европа, като по този начин се обединят е, средствата и на Кохезионния фонд. Но тогава въпросът е как точно комисията планира да извърши всичко това? Какви са подробностите на този процес? Как комисията в последствие ще представи решението си? Обръщам се към господин Пипър, нашия докладчик, с молба да има предвид допустимостта на ДДС и а, разходите, които ще бъдат а, грижа на регионите. Това е изключително голямо значение за държавите членки и ще ви бъда много благодарен, господин е, докладчик, ако можете да учетете тези въпроси. Надявам се, че в хода на преговорите по документа можем да помолим докладчика да застане на нашата страна. Благодаря. Корнелия Ернст замества ли някого? Не. А Джон Бафтън замества ли се от някой друг? Не. Тогава Йоахим Целер има думата. Äh, Благодаря. Благодаря, Маркус, за този работен документ. Той ни обяснява точно какво ще трябва да представлява този механизъм за свързване на Европа. Това е финансов инструмент, който ще разпределя 50 милиарда евро – това казва проекто бюджета на комисията. 10 милиарда от тях трябва да бъдат посветени на политиката за сближаване. В такъв случай, защо този механизъм изобщо се създава? Защото от десетки години обсъждаме трансевропейските мрежи, обсъждаме трансграничните региони, но не сме постигнали напредъка всъщност. Освен това, има други приоритети. Иката, например, транспортните коридори, железопътните мрежи. За мен начина по който този механизъм ще работи наистина не е ясен. Ако говорим за телекомуникации, говорим за големи частни компании. Високодебитните мрежи се финансират е, от е, частни компании. Как държавите ще ги представят като проекти за този механизъм? Не разбирам. Сега вярно е, че тук се предвиждат 10 милиарда за политиката за сближаване. В Германия е изчислено, че само за енергетиката и за енергийни мрежи електрически разпределителни мрежи имаме нужда от 30 милиона евро. А тук ни говорят за 10 милиарда Освен това ни се говори за европейските коридори. Но имаме препятствия, които все още не сме преодоляли. Значи става въпрос за това как предвидените инвестиции от държавите членки в тези мрежи ще бъдат съвместими с планирането на мрежите. Ако добре сме разбрали, до 2020 година трябва да се изразходва целият предвиден бюджет. Има и много други въпроси, като благоустройството и така нататък, но аз виждам наистина много-много пречки в конкретизацията на всички тези намерения. Въпреки, че намеренията са добри, но уви, наистина пътят към Ада минава през много добри намерения. крайна сметка си казвам, добре, нека да се съгласим. 10 милиарда за сближаването, независимо от това дали се искат или не. Дали механизмът ги интересува или не. Това все пак е действителност, която трябва да се съобразим. Съгласен съм с колегата Обрихт. Няма пряка връзка между механизма и регламента за структурните фондове. Тук става въпрос за нещо отделно, за отделен инструмент. Просто се отнемат 10 милиарда от кохезионния фонд. И ако комисията и съвета и съответно държавите членки постигнат някакво съгласие на тази основа, независим инструмент, който ще трябва да се изпълни до 2020 година, Добре, обаче ако не успеят, какво ще стане? В крайна сметка ще се загубят тези пари. И това трябва да бъде позиция при договарянето на многогодишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря следващия оратор. Благодаря. Благодаря, благодаря на докладчика за документа. Имам няколко бележки, с които искам да ви запозная. Дискутираме въпроса, свързан с е, макрорегионалните политики и действия. И тук всъщност създаваме такива политики, но не разполагаме с съответни средства за тях. Механизмът за свързване на Европа обаче е макрорегионална политика под прикритие в известен смисъл, защото ние създаваме едно допълнителна агенция, институция в Европа, което първоначално не беше е, в е, съюз с е, комисията. Е, аз бих искал да подчертая, че един такъв механизъм заслужава нашата подкрепа, но когато чета документите на комисията, си мисля за проектите, които ще бъдат подбрани от Европейската комисия и те няма всъщност да бъдат проекти изпълнявани от две или три държави членки. вероятно ще бъдат изпълнявани от една държава членка, при положение, че има, например, е, транспорт или комуникация, аспект, който е, се е, развива в целия Европейски съюз. И се съмнявам, че тези 10 милиарда евро ще има вероятност да бъдат възвърнати регламентите, които се приемат от Европейския съюз, са обещаващи, а сега се прави предложение за и изяждане в известен смисъл на фонда. Има ли гаранции, че той ще се върне във вида на инвестиции? Дали след няколко години ще можем да направим ясна преценка относно това, коя политика е по-полезна за европейските граждани. Сега, по въпроса за финансирането на тези проекти. А също така и за дела на външния капитал – тук говоря за публично-частните партньорства. А, също така и за критериите за подбор. Дали инвестициите ще бъдат покрити от фонда и дали тези инвестиции в крайна сметка ще бъдат печеливши? Дали ще донесат печалба? когато са насочени към общественото благо. Вероятно, трябва да изразим нашето съжаление, че тези 10 милиарда ще изчезнат от Кохезионния фонд, но пък от друга страна трябва да се радваме, че те ще се появят от небето и ще могат да бъдат използвани от други проекти основно пак насочени към целите на политиката за сближаване в областта на енергетиката, далекосъобщенията и транспорта. Има голяма възможност за усъвършенстване на политиката. Благодаря. Председателката, благодаря. Обръщам се към двамата колеги от комисията, от съответно ресорните е, дирекции. Бихте ли се разбрали кой ще вземе прав думата? Ерик Паке има думата най-напред. Uh, благодаря, госпожо председател. Накратко, благодарности към господин Пипер за репорта, за доклада, който много добре отразява идеята на комисията, а именно механизма да съпътства съществуващите и предложените инструменти на кохезионната и регионална политика – и аз бих казал, че това е едно съвместно усилие и механизма за свързане на Европа ще бъде подготвен и осъществен заедно с е, всички услуги на комисията, DigiMove, DigiRegio, както и другите служби, транспорт и различните звена от тези две генерални дирекции. Защото това е единствения начин да направим, че така така че да има максимална синергия в съчетаването на тези инструменти за държавите членки. Няма да се връщам на вече казаното. Мисля, че вашата комисия е напълно наясно. Комисията много енергия вложи на много високо ниво да обсъди как ще се осъществи инструмента а, и 10 милиарда. Мисля, че резултата е съвсем справедлив. Доста политическа загриженост, но все пак цялата техническа работа, която е извършена, показа на администрациите в областта на транспорта, че начина по който комисията смята да осъществи принципа за най-голям приоритет на националните пакети показа и нашото, а, нашия ангажимент. Приветствам препоръката на докладчика да има няколко покани за предложения, така че да продължим сътрудничество след 2014 година. Това ще позволи на всички а, страни по сближаването да подготвят един добър сбор от проекти, които на своя реч ще позволят на комисията при избора на проектите да направи така, че цялата мрежа, която се подкрепя от механизма за свързане на Европа, ще бъде подкрепена и така ние подкрепяме този принцип за високия приоритет на националния пакет. Подкрепяме и предложението на господин Бощинаро да сме по-конкретни с програмите, за да подкрепим колегите в кохезионните държави. Вече имаме няколко документа в комисията за това как програмата би действала. Бихме могли наистина да дадем малко повече конкретика в този въпрос. И тук сли, влизам, стигам до а, зрелостта на проектите, които са свързани с механизма за свързане на Европа, които бяха разгледани в съвета в подготовката на общия подход прият от министрите на сами юни. Малко е разширен списъка. Това не е пожелателен списък. Не са проекти, които бихме искали да се съществуват. Това са проекти на партньори в кохезионните държави. Това са проекти, които се гледат като достатъчно зрели за осъществяване. В някои случаи те са започнати, става въпрос за следващ етап. Има проекти, които вече върви, подготовката в а, различни инструменти по ТЕН или регионалната политика, така че а, ние направихме усилие да се подготви един такъв първоначален списък с проекти и да се употребят тези милиарда добре в различните страни по сближаване. Още два коментара. На първо място таваните. Беше споменато това докладчика. Това, разбира се, е въпрос свързан с общата многогодишната финансова рамка, но в същото време доводът в доклада е много логичен. То обаче не е в контекста на механизма за свързане на Европа и смятам, че институциите ще намерят решение по този повод. При фокуса на трансграничните региони, тук поделям оценката на работния документ – това е съвместна мисия на различните програми, националните мрежи, да се обединят в една европейска мрежа. Сигурен съм, че това ще доведе до гъвкаво осъществяване на инструмента, но а, до момента Повече от 50% от финансирането по ТЕН беше точно в тази област, разграничните региони. И мисля, че трябва наистина да разгледаме тези цифри и да направим така, че по-ясно да се отрази съотношението в, евро... в програмата. Това да се използват средствата в ТЕНТИ и трансграничните региони. Мисля, че също може да се каже и за средствата, които са предвидени за енергия и а, така нататък. Мисля, че е, това е абсолютният минимум, който може да се предвиди и ще спра до тук. Благодаря. Госпожо председател, не смятам, че има кой знае какво да добавя. Аз просто ще подчертая, че необходимостта от а, съвместен подход е припозната и отразена в регламента, но и по други начини, а именно с общата стратегическа рамка. Там също се дават моментите, които показват как ще работят фондовете заедно, как може да се получи това, както през програмата, така и с партньорството споразумение. Тук имаме връзката между големите проекти, това е терминологията за Фонда за регионално развитие, за големи Екохозионния фонд за големи проекти и тези проекти, които са от механизма за свързане на Европа. И така, понеже големите проекти ще се включат в списък, който е част от оперативната програма, това ще бъде механизмът, посредством който изборите на държавите членки ще се свържат с списъка от проекти, които ще се финансират с механизма за свързане на Европа. Това е практическия начин, по който ще постигнем цялостното програмиране и правилното координиране. Виждаме и партньорското споразумение като средство за тези връзки между приоритетите. И точно Така а, ще могат да се финансират и програми, така че а, в а, базовата инфраструктура не се прилага и разбира се накрая по таваните. Това е въпрос, който е важен. Тук трябва да имаме предвид следното. Една от логиките на тези тавани са въпроса свързан с освояването и това може би е въпрос, който заслужава да се разгледа в рамките на механизма за свързане на Европа. Благодаря, госпожо председател. Маркус Пипър, заповядайте. Благодаря, госпожо. Малко съм изненадан. Изненадан съм от това, че повечето от изказалите се поздравиха съществуването на механизма. Само една група казва, че тук грешим. Бих казал, че в такъв случай разполагаме с добра основа, за да се очертаят компромиси. Някои неща дори вече са уредени, според мен – Обръщам ви внимание все пак на въпроса за конкуренцията. Трябва да има някаква равнопоставеност. И освен това искам да се направи нещо повече за трансграничните региони. Много е важно тези два елемента да залегнат в доклада и по този начин съм убеден, че ще можем да се споразумеем. И още нещо във връзка с новата агенция. Вярно е, че всеки път, когато мога, се противопоставям на създаването на нови европейски агенции, защото до сега наистина по този начин не сме постигнали достатъчно равенство. Но в случая ми се струва наистина, че ще можем да създадем някакви обвързващи условия за държавите членки, за да има устойчива полза за регионите. Имаме нужда от институция, която да настоява за действия в трансграничните региони. Това е съвсем легитимно, според мен. Точно за това ще наблегна – на този въпрос в доклада си, за да постигнем компромиси по този въпрос. Благодаря. Благодаря, Маркус. И така приключваме с четвърта точка от дневния ред. Отиваме на пета точка. Програмата за околна среда и действията по климата Лайф. Патрис Тиролиан, имате думата. Мадам ла президент, chers collègues, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, програмата LIFE е основния финансиращ инструмент в рамките на политиката за охраняване на околната среда и измененията на климата и е в сърцето на стратегията Европа 2020. Тук имаме три централни момента интегрирани проекти, изключването на ДДС и разходите за персонал и измененията на ставките за съфинансиране. В рамките на многогодишната финансова рамка програмата LIFE се финансира според изпълнението на целите и по тази причина аз подкрепям предложението на комисията за осъществяване на интегрирани проекти. Тези механизми за координиране, които могат да подобрят взаимната връзка между политиката за сближаване и програмата LIFE, действията, които се възползват и от експертизата, дългогодишната експертиза от е, специалистите по околната среда и съответно специалистите, действащи е, в рамките на проектите за сближаване. Но трябва наистина да се постигне ефективност в тази взаимовръзка е, в рамките на общата стратегия, стратегическа рамка. И въпреки, че програмата ЛАЙФ трябва да насърчава динамиката на местните проекти, все пак трябва да има някаква координация с останалите европейски действия. Трябва да се отчете и териториалното равнопоставяне, за да могат наистина всички да се възползват. Освен това, съм против изключването на ДДС и на разходите за персонал от финансирането на проектите. В действителност е, влиянието на такава мярка не е по посока на упростяване и на засилването на административния капацитет в управлението на проектите, а напротив ще се отрази отрицателно. Мисля, че е много важно да се съхранят някои основни принципи при финансовите правила така както и в политиката на сближаване. За това ми се иска да се възстановят предишните ставки за съфинансиране, за да има някаква последователност и сигурност от страна на носителите на проекти. За това и предлагам изменения, свързани с малко по-широк достъп на морските проекти, на проектите свързани с почвите. И ни се иска да се признае ясно статута на носителите на проектите. Комисията продължава да отрича достъпа на отвъдморските страни и територии до тези фондове, а самата асоциация, която управлява отношенията ни с тях, предвижда това. Така че по този начин всъщност комисията се отказва от задълженията си. И накрая ни се иска повишени ставки за съфинансиране с някои особено чувствителни региони от гледна точка на околната среда. Става въпрос за планински региони, например. Там има специфики на климатичното изменение. В заключение искам да благодаря на комисията и на членовете на нашия секретариат, както и на моите асистенти за сътрудничеството и помощта по това досие. И ще очаквам, разбира се, приноса на моите колеги, за да може да се задълбочи този анализ. Благодаря. Не виждам никой от докладчиците в е, сянка. Ако не са тук, тогава ще се обърне към Юнесо Маржи. Madame la Présidente, merci. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя качеството на положения труд е, от страна на нашия колега Патрис Тирулен. Но искам най-вече да информирам колегите от комисия Режи по един въпрос. най удалечените райони на Франция са изключени от Натура 2000. Тук, според мен, трябва наистина да си поставим някои въпроси. Тук има проблем. Проблем, който аз повдигнах пред комисията с писмен въпрос. На ваше разположение е този въпрос. И получих отговор. За какво става дума? Фауната, флората, биотопите от нашите територии – не са в референциите на Натура 2000. Така че по определение ние сме изключени от доста програми, които се предвиждат по лайф. И също така и по Натура 2000. За това ми се струва, че ще трябва да разгледаме това разминаване. Няма никаква причина наши територии, които в крайна сметка са носителки на биоразнообразие и то на съществени елементи от е, Натура 2000 и от директивата по птиците, е, да не се прилагат тези програми. За всичко останало, естествено, аз подкрепям предложението на докладчика за програмата Life, а именно онова, което става въпрос, е, което засяга отвъд морските страни и територии и те трябва да бъдат засегнати от тази програма. Аз съм внесъл някои изменения – свързани с отчитането на това, което ние наричаме посланието на Рейнион, т.е. посланието в следствие на конференцията, организирана през юли месец 2009, ако не се лъжа, по време на френското председателство на остров Рейнион. Това е изключително интересна основа за работа и сега имаме възможност да конкретизираме тези желания. Благодаря ви. Благодаря ви. Ламберт Ван Нистелрой. Благодаря. Нашата докладчета сянка госпожа Мука не е тук. Позволете да засегна няколко въпроса на нейно място. Първо, по отношение на казаното вече за регионалните елементи в е, приложното поле. Мисля, че това е нещо много важно. И това, вероятно, е и втората цел, която правим по отношение на програмата 2020 в регионалното планиране. Защо пък не и тук? Вярно, че програмата е отделна. Но могат да се направят и още няколко бележки – тук отново можем да засегнем въпроса за делегираните актове. Трябва да има правилното точно равновесие, равновесие между законовия акт, между текста и онова, което ще остане като правомощие на комисията. Трябва много да внимаваме тук. По отношение на допустимостта и финансовите правила, важно е да има същите взаимоотношения между бенефициерите, ползвателите и властите и органите, които ще извършват разплащането. Трябва да има еднакви правила за допустимост и за финансиране. Не съм съвсем наясно дали тук сме постигнали баланса, към който се стремим, но като цяло има много подкрепа за предложението. Принципа за субсидиарност също е засегнат. Необходимо е да изградим синергия между това, което правим сега в тези региони, много региони, там, където се реализират устойчиви политики, екологосъобразни политики. Можем да, само да се изкажем позитивно. Благодаря. Председателката, не виждам друг да желая думата. Обръщам се към комисията, Генерална дирекция околна среда. Желаете ли думата? Имате думата, да, господин Мартен. Да, добър ден, добър ден на всички. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности към докладчика за твърде полезния му принос към дебата. Искам да напомня на парламентаристите, на почитаемите депутати, че комисията предлага тази програма за финансиране в областта на екологията и на климатичните изменения, като е, иска да сближи това финансиране с политиката на сближаване, както и с другите политики на Европа. За това поздравявам наистина основните насоки на докладчика, но въпреки това, госпожо председател, ако ми позволите, ще направя няколко забележки, за да подчертая някои важни моменти. Първо, Искам да благодаря на докладчика за подкрепата за интегрираните проекти. По този начин наистина става официално ясно, че комисията е на прав път за интегриране на проекти, които се занимават с околна среда. Искам да благодаря на подкрепата на комисията Реджи за въвеждането на разпоредби в общата стратегическа рамка и това ни позволява наистина да се позовем на тези интегрирани проекти, интегрирани в различните политики за следващия програмен период. Още няколко забележки във връзка с предложенията, които чухме, включително от докладчика. Първо, за разширяването на областите, така както ги желае е, докладчика в областта на интегрираните проекти, например за качеството на водата в моретата и е, качество, свойствата на почвите. Знам, че бюджета още не е дискутиран и съответно тази дискусия още не е напреднала в парламента, това го казах и тази сутрин, но е ясно, че има такова желание за разширяване на интегрирани проекти, но това ще трябва да се придружи и от бюджетни цели. Ясно е, че по-настоящем не можем да разширяваме просто така. Комисията също би искала, но става въпрос за бюджетните ни амбиции. И когато става въпрос за интегрирани проекти, комисията поиска доста амбициозни суми, така че това ще трябва да се помни, когато преговаряме по бюджета. Трябва да помни тази възможност. Освен това, за изпълнението на програмата. Знаете, че Лайф се управлява централизирано от комисията и съответно има повече искания, отколкото възможности, за съжаление, и тези искания се увеличават през последните години. Тук докладчика иска ставка за си финансиране, която да е малко по-различна и специална ставка за някои зони, да речем, по-необлагодетелствени от економическа гледна точка зони. Това също е разбираемо за нас, но възниква въпрос а, и проблем за реализиране. Много ще е трудно, ако искаме да спазим равнопоставеността, да променяме ставките за съфинансиране за особени случаи. Защото ще има проблем с проследяването, защото тези региони обикновено са доста отдалечени, така че контрола по места ще бъде труден. Освен това, ще става въпрос за проекти между необлагодетелствени региони и облагодетелствени региони. Тогава каква ще бъде общата ставка? Това ще е изключително трудно за определяне. Искам да обърна внимание на вашата комисия по този въпрос. Сега, Проблема отвъд морски страни и територии. Това е добре познат проблем за Франция, но тук пак ще припомня това, което казах в началото. Комисията иска да сближи лайф, т.е. този финансов инструмент, с политиките. Че става въпрос за транспониране на всички политики за околна среда. И тук също, на териториално равнище, това бе подчертано – от е, почитаемите членове на вашата комисия, всички държави и всички региони не са на едно и също равнище, когато става въпрос за транспонирането на общностното право. Общностното право разграничава два типа региони. Отвъд морските страни територии и е, отдалечените региони. Ясно е, и това се каза тук от е, ваш е, колега, че във връзка с Натура 2000 някои от вътморски територии изглеждат изключени, но тъй като те пък се ползват от други видове а, общност на помощ, те биха се възползвали от лайф. Значи, тук има една подробност, на която мога да се върна. Комисията, разбира се, обмисля някакви альтернативни решения, за да се види точно как могат да се разглеждат спецификите на тези от вътморски страни и територии, но това няма да стане естествено в рамките на финансов инструмент за околната среда. Там ще има финансова помощ, но не в рамките на програма LIFE, а вероятно чрез фондовете за развитие или нещо друго. Разбира се, комисията обмисля това и е готова да чуе предложение. Мисля, че по този начин обхванах е, всичко казано от докладчика и разбира се оставам на ваше разположение, госпожо председател. Благодаря. Господин Терюлиан, искате ли да отговорите или да коментирате? Не. Чух различните позиции, изказани по време на дебата. Мисля, че отговорите са удовлетворителни. Разбира се, че има доста области, които ще трябва още да разискваме, но отчитам всички изказани становища тук и ще разгледам внесените изменения от колегите и не се съмнявам, че имаме възможност да постигнем компромис по тази тема. Благодаря. Единственото решение е да вземем решение относно, което ни остава е решението за сроковете. Трябва да се гласува в Комисията околна среда. Преди нашето заседание през септември трябва да се гласува през юли. 22 юни, 12 часа по обяд е крайния срок за внасяне на изменения. И така отиваме на следващата точка, е, докладче господа Вестфал, относно европейската демографска статистика. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Нямам резерви по отношение всичко, което правим в областта на демографията, но тук по-специално искам да кажа, че иска да се, комисията иска да се хармонизира данните по демографската статистика и да се изгради една рамка за работа с тази статистика. Идеята е статистиката да се подготви. Приветствам желанието за събиране на данни в Европа по един начин – по този начин ще могат да се отразят е, демократическите предизвикателства пред Европейския съюз и съответно съюза ще има по-голяма роля в управлението на процесите. Всичко това зависи до голяма степен от статистиката. Освен това, важно е данните да бъдат сравними, за да можем да изличаме нужните заключения, които от своя страна ще ни дадат възможност да разработваме различни варианти и альтернативи. Миналата година имаше доклад собствена инициатива за демографската промяна и последствията за бъдещата политика за сближаване в Европейски съюз. Ние приехме този доклад и насочихме вниманието си върху темата, особено статистиката статистиката. Докладът собствена инициатива призоваваше за база данни на национално и регионално и общностно ниво. Ние разполагаме с данните на европейско ниво – Важно е статистиките и данните да бъдат сравними, за да могат да бъдат оценявани по правилен начин. И след това, разбира се, ще има и обмен на най-добри практики между регионите, между държавите членки, между местните власти. Ако всичко това се изпълни на специализирано техническо ниво, разбира се, аз мога само да подкрепя това предложение. Само един аспект искам да засегна – в предложението на комисията, колеги, комисията отразява, че е, с помощта на статистиката ще се разработят и показатели. Онова, което те искат е да се разработи индекс за демографска уязвимост. В нашия доклад е, ние вече призовавахме за подобно нещо един индекс, един показател, който да бъде използван редовно за да можем да видим кои са регионите в Европа, които са особено податливи на демографски предизвикателства и проблеми. Необходимо е да се включат дефиниции, ролите за правомощията, изпълнителски правомощия. В крайна сметка, може би ще бъде доста скъпо скъпо за държавите членки, ако трябва да подготвят всички аспекти. Например, виждаме, че в член 3.1 е, се иска възможно най-голямо сближаване. Ролята е, на регионите за нас е най-важна като комисия която е ресорна, искам да подчертая, че когато става въпрос за демографска статистика, ние бихме могли да е, използваме и Евростат, за да можем да отчитаме различията в тенденциите в демографското развитие. Ние трябва да можем да ги идентифицираме. Данните трябва да се предават редовно. Между другото, тук е оставено открито в текста предложението. Ще видим какво можем да правим. Ще има власти, които ще отговарят за статистиката, ще има служители, но не, те не би трябвало да се сблъскват с административни пречки. Когато се събират данните, когато се предоставят тези данни, необходимо е, разбира се, да се спазват всички правила по опазване на личните данни. И така, подкрепям предложението, но очаквам с интерес съвместната работа с докладчиците в Сянка. Благодаря, Ерика Манер. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е отличен. Нашата група може да се съгласи с него в основни линии. Всъщност най-важният въпрос е как в бъдеще ще разполагаме с демографска статистика, която да е изчерпателна. Искаме да се уверим, че тази статистика наистина ще бъде надежден показател за критериите за допустимост и за разпределение на фондовете. Това е много важно. Комисията ни каза, че пълните данни все още не са налични. Ще трябва наистина да можем да разполагаме с този показател за свързан с демографската статистика, ще трябва да се отчитат различни данни, трябва проблемите на всеки регион да се отчита, да се съобразяваме с него и точно за това ние подкрепяме напълно това предложение. Thank you, е, Ана Миранда. Благодаря, Ана Миранда. Благодаря, госпожо председател. Очевидно Европа в момента изживява сериозни демографски промени. Съществуващата статистика го показва. Съществуват такива данни. В някои територии на Европа проблемът е много тежък. Възползвам се от е, този повод, за да поздравя докладчика. Например, в Галиция изживяваме много сериозен проблем. Там има създадена специализирана комисия за демографските промени – във връзка с застаряването на населението, във връзка с липсата на достатъчно данни за разпръскването на, на населението. Има много повече възрастни хора, отколкото раждания. Проблемите на иммиграцията също са свързани. Младите емигрират и това е много тежък проблем за нас. Аз съм разглеждала университетски проучвания и се оказва, че 20% от моите е, университетски са студенти, не намират работа при нас и са заминали преди 10-15 години. И това изтичане на професионалисти, на специалисти продължава. Има заключения на економически и социален комитет и във връзка с тях е, комисията подчертава факта, че в някои случаи демографски характеристики или географски характеристики могат да изострят проблемите, свързани с развитието на тези райони. Тук се засяга и липсата на хармонизация. Именно за това този индекс на демографска уязвимост, а не на демократичност, казва ораторката, трябва да бъде определен. Затова поздравявам и комисията за настояването на такова определение. Ние сме съгласни, че в рамковото споразумение трябва да се говори за тези сериозни демографски различия и демографските показатели трябва да бъдат включени в политиките за бъдеще. Благодаря. Благодаря, Ламберт Ван Нистелрой. Uh, Още веднъж. Моята колега не е тук и аз говоря от нейно име, нека стане ясно. На първо място, през 2012 година честваме Европейската година за активното устаряване и солидарността между поколенията. Така че а, това не означава, че наистина трябва да обърнем а, внимание на статистиката, не да правим по-малко. Трябва ни повече статистика и повече дейност и действия. Така че положително настроен съм спрямо докладчика и а, очаква да е толкова насочен самия доклад. Втори момент, който е малко означаващ на този етап, защо задаваме въпроса къде е Евростат? Защо имаме толкова различни данни в Европа? И така, този индекс за демографската уязвимост в регионите се появява и как процеса на застаряване се отразява на младите. Има повече информация тук за статуквото, за положението на различните хора. Трябва повече критерии за този основен модел. Важно обаче да го приемем. Европа, Европейския съюз ще бъде шампион в устаряването е, бяхме толкова голям процент в след е, Втората световна война. В момента сме 10%. И защо явно е, че нещо се случва. Трябва да помислим за инструментите. Вчера бях на едно заседание на Комитет на регионите, социалната политика, какво се случва в регионите, ако нямат население. Ще трябва да променим подхода, да го съобразим, да го активираме да активираме по-възрастните поколения заедно с младите. Много е важно да знаем за какво говорим, но това, че знаем повече, не означава автоматично, че правим повече. Ето защо трябва да има повече съдържание в програмите, както по отношение на регионалните програми, но също така и това иновационно партньорство, за което се говори. Добра е идеята. Благодаря. Шон Кели има думата. Благодаря много. Да, бих се съгласил, че колкото по-точни са статистическите данни по отношение на тенденциите, толкова по-лесно е да се действа. Но е прав господин Ламберт, че ако колкото и статистика да имаме, това не е защото означава действие. И така, тези данни подпомагат планирането за регионалните, за регионално ниво, за спортните клубове, за колине, тенденциите ни дават възможност за добро осъществяване на плановете. Те трябва да отразяват това, което се очаква да се случи в бъдеще, що се отнася до демографията. Следващия момент, на който искам да се спра, се споменава от докладчика. Там тя говори за защитата на личните данни. Разбира се, че бих се съгласил по тази тема. Участвах в заседание и вчера, и преди това, и много още ще участвам. И важността е голяма. Но само събиране на статистически данни, какво точно трябва да се защитава като лични данни. Може би трябва да посочим защо е необходимо и изобщо да се пазят личните данни при събирането на статистически данни и прогнозирането на демографски тенденции. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че председателката ще разбере добре, че демографските въпроси не могат да ме оставят безразличен, защото съм работил дълги години с председателя Вержес, който винаги ме е информирал за значението на този въпрос. Аз съм съгласен с останалите изказали се, че е много важно да можем да разполагаме с дем... много точни демографски данни, защото има много разнообразни ситуации на равнище региони. Нека да взема един пример само. А, ако в Европа населението намалява, в е, отдалечените райони, например в, на остров Реюнион, не сме извършили демографския преход и ще трябва да приемем 400 000 жители в повече за следващите 20 години. Така че сме в е, точно обратното положение спрямо това, което се случва в Европа. Сега в по-глобален план световното население ще стигне 9 или 10 милиарда жители до 2050 година, а в доклада за застаряването в Европа населяването ще намалява до 2006 година и ще стигне 500 милиона жители долу-горе с последици във всички области и в частност в областта на економическия растеж. Разполагам с цифрите на комисията, а те казват, че комбинирания ефект от страна на демографията ще постигне 1,6 растеж между 2020 и 2030 и 1,3% между 2041 и 2060 година. Това е максимума за този растеж и това е много тежък проблем. Друг тежък проблем са разноските, които трябва да понасят активното население, защото днес четирима души е, могат да работят за издръжката на възрастните хора, а през 2060 та ще са само двама. Виждате каква е тежестта на този проблем за взимането на политически решения. Благодаря. Яна Обрихт. Are... Да, мисля, че в момента обсъждаме правните проблеми и разбира се стои дългия а, дебат между самите демографи. Какви методи трябва да се използват за анализ? Въпросът е свързан с събирането на данни. Какъв тип данни са ни нужни за европейските политики? Как да се събират? Как да се анализират? На кое ниво да се обработват? Как да се потвърди взаимодействието между различните нива за събиране на данни? Трябва ли да използваме номенклатурата за демографската статистика или трябва да а, я променим? А, всъщност ви цитирам а, въпроси от вчерашното заседание с ОИСР, където се обсъждаше а, въпроса за промените в данните в Европа и така. В моя доклад аз също а, предлагах да се разшири обхвата на взаимодействие с регионите, които имат демографски проблеми и смятам, че за това са ни необходими много ясни данни и този доклад е с много ясна връзка с фонда и за това благодаря. Благодаря. Не знам дали има някой от комисията, който иска да се изкаже. Госпожа Анке Мансо, заповядайте. Благодаря. От гледна точка на комисията и Евростат, позволете да благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка за техните доклади и за подкрепата за нашия текст и предложение. Комисията вече редица години събира демографски данни не на национално и регионално и на общностно ниво. Но все още сме изправени пред проблеми, свързани с съвместимостта и срав... сравнимостта е, не можем да използваме данни, които са сравними в идеален смисъл на общностно ниво. Имаме още какво да предприемем, така че с помощта на този регламент бихме желали, както и вие казахте вашия в доклад, да се доближим до обичайно съществуващото определение. Вярно е, че в някои държави, например в Румъния, все още се броят и лицата, които живеят вече 10 години в чужбина, като а, хора, които живеят в Румъния. Така че наистина имаме много сериозни основни понятия, които трябва да уточним, когато става въпрос за демографски данни трябва да се подобри сравнимостта на данните, за да можем да събираме наистина подробна информация на местно, национално и общностно ниво. Нужни са ни и показатели, нужни са ни по-добри данни, повече данни, за да можем да подготвим по-надежни показатели. Това е нашата цел. Е, необходимо е също така да засегна и темата за защита на личните данни. В регламента говорим за агрегатни данни т.е. данни, които попадат в таблици, така че не мисля, че изобщо има какъвто и да е било риск по отношение на личните данни. Данните са агрегирани по, например, население, по пол, по възраст и така нататък не виждаме никакъв риск от накърняване на личните данни. Благодаря. Председателката, благодаря. Кирстен? Да, благодаря. Благодаря, ще бъда кратка. Искам обаче тук да подигна един друг въпрос. Става въпрос за начина на събиране на данните. Естествено, това ще продължи да бъде разискване, но, но още от миналата година имахме подобен доклад. Имаме нужда от проучване, за да се уредят всички технически проблеми и за да не се смесват крушите с ябълките. Тоест да можем наистина да разграничим ясно категориите региони. Това е много важен елемент в общия регламент. Да можем да постигнем модели на демографско развитие. Ясно, че ще трябва да продължим усилията си. И то дългосрочно, защото трябва в парламента да намерим подходящото решение имаме нужда от подходяща база данни, за да постигнем и подходящите решения. Това е. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме дебата. И сега, по отношение на срока за внасене на изменение. На 2-22 юни в 12 е, часа. Е, наистина кратък е срока, но трябва да гласуваме преди гласуването на водещата комисия. И така, 22 юни е крайния срок. С това приключва днешното заседание на комисията и продължаваме с заседание на координаторите. Само групата на зелените в момента липсва, така че нека някой да се обади на колегите, моля ви. Кафе ли е добре? Може и кафе. Но ще се опитаме да съберем колегите и ще започнем заседанието на координаторите. Някой ще потърси ли също така и кафе? Благодаря ви.